Добър ден, колеги. Извинявайте за малкото прекъсване. Но сега сме готови съвсем на време да започнем с въпросите към съвета. Първият въпрос е от господин Посълт и той се отнася до етническите мълцинства в Сърбия. Заповядайте, госпожо министър. Благодаря ви, господин Посълт, за вашия въпрос. На заседанието на съвета по общи въпроси на 7-8 декември ние приехме заключение за разширяването и процеса за стабилизиране и асоцииране. В заключенията съветът приветства ангажиментът на Сърбия за интегриране в Европейския съюз и продължаващите реформи в съответствие с стандартите на Европейския съюз. Също така на 14 октомври публикувахме съобщение за пресата, в което описвахме правната уредба, която би трябвало да се въведе в Сърбия. Разбира се, това означава и зачитане на правата на мълцинствата. Ние искаме да се извърши повече дейност, за да може да се повишат стандартите за защита на правата на младсинствата и човешките права като цяло. Що се отнася до конкретната ситуация, за която вие говорите, наистина имаше сериозни инциденти през юли и бяха извършени арести. Но след това нямаше други инциденти. Ситуацията в Южна Сърбия се е подобрила. Смятам, че нещата продължават да са сложни, но е много важно, че е създаден, е създадена работна група, в която са представени и представители на албанското мълцинство. Открит е университет, в който ще се предлага обучение на сръбски и на албански най-близко бъдеще ще бъдат създадени допълнителни организации, които ще предлагат възможности за културен живот и образование на албанското население. Европейския съюз, както и ОБСЕ, ще продължим да следим каква е ситуацията в Южна Сърбия. Ние имаме важна роля – която трябва да играем в този регион, в тясно сътрудничество с правителството на Сърбия. Заповядайте, господин Фосълт. Госпожо председател, благодаря ви много за добрият отговор. Става дума за две гранични области, Войводина и също района на Прешево, това е в Южна Сърбия. И аз моля в вашите бъдещи задачи като комисар да обърнете внимание на това тези страни да продължат да бъдат развивани в рамките на трансграничните програми за подпомагане. В Сърбия, Санджак, Нови пазар, този район е напълно изолиран изолиран и тук трябва да се е, окаже помощ за подобряване на економическите условия и решаване проблемите на младсенствата. В Южна Сърбия има много насилие и моля съвета е, да се занимае с тази експлозивна ситуация. Заповядайте, госпожо министър. Господин Посълт, искам да ви уверя, че ние ще продължим да следим ситуация много отблизо и това също е част и от постоянната дейност на комисията. Ние знаем, че ситуацията се подобрява, но остава много нестабилна и крехка и вече се предприемат институционални мерки и те са стъпки в правилната посока. Разбира се, заедно с ОБС ще продължим да работим в тази насока. Допълнителен въпрос от господин Овермайер. Благодаря, госпожо председател. Както каза преждеговорившият, насилие има не само в Косово, но и в Сърбия. В Сърбия има албански малцинства, има и сръбски малцинства в Косово. И сега, след облегчаването на визовия режим, мисля, че повече не, има да, не бива да има сиви зони там. И също така това не противоречи ли на признаването на Косово като суверенна държава? Госпожо председател, аз не бях съвсем сигурна за въпроса. Що се отнася до Косово, има да се свърши допълнителна работа, като се има предвид, че част от държавите членки не са признали независимостта на Косово. Ние ще работим по въпроса за улесняване на визови режим за Косово. Ще отнеме време, но те също ще бъдат ще им бъде предложено улесняване на визовия режим в бъдеще. Да, това е свързан въпрос. Следващият въпрос е от госпожа Харкен и се отнася до нивата на безработица. Госпожо министър, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Харкен, за вашия въпрос. Сегашната криза очевидно се отрази върху милиони хора и ги засегна силно. Затова това е едно основно предизвикателство пред Европейския съюз. Ние трябва да се справим с последиците от Европе... с кризата, с застаряването на населението. Държавите членки трябва да намалят нивата на безработица и да не допуснат безработицата да стане постоянна. Държавите членки имат своите политики в сферата на заетостта. Съветът по заетостта прие основни насоки предвид на разликите на пазарите на труда и мерките трябва да са различни. Ние имаме общ доклад по въпроса. Комисията и съвета в него очертават ситуацията в отделните държави членки. При сегашната криза Съветът обръща особено внимание на безработицата през декември 2008 се договорихме, че ще има план за възстановяване на економиката на Европейския съюз. Това е рамката за мерките, които да бъдат предприяти. Европейският парламент и съвета през юни приеха регламент за промените, които да бъдат извършени в Европейския фонд за глобализацията за борба с кризата. Има различни мерки в зависимост от различните ситуации, може да се коригира работното време национално ниво, да се действа чрез социалното осигуряване за облегчаване на административната тежа за подобряване на възможностите за справяне с ситуацията на местните органи. Всичко това е изложено в доклада на съвета след заседанието на света по заедостта. Целта е да се помогне на държавите членки и на партньорите от е, е, синдикалните организации. Има альтернативи, има гъвкаво работно време, подобрява се ситуацията за предприемачите. Надяваме се пазара на труда да стане по-гъвкав. Има също системи за въвеждане на повече стимули, работи се в сферата на социалното осигуряване, да се осигурява подкрепа за доходите. Дебата през декември доведе до съгласие между министрите за поддържане на политиката за активност на пазара на труда, за подобряване на мерките, свързани с квалификацията и преквалификацията. На същото заседание на съвета министрите се договориха, че заетостта е важен фактор за недопускане на изключване за подобряване на ситуацията с равенството, също да се намали разминаването в заплащането, да се предлагат по-добри условия за отглеждане на децата. Младите хора, възрастните, хората с уврежданията, хората без постоянни договори са най-уязвими. Ние трябва да предоставим възможности за млади хора, които са образовани и това трябва да е основната ни цел в сферата а, на политиката за младеща за периода 2010 и 2018 първоначалният проект беше прият през 2009 от комисията. Госпожа Харкин. Благодаря за отговори. Искам също да кажа, че много се радвам да видя и се надявам, че другата година също така ще се срещаме с вас. Благодаря ви за отговора. Мисля, че има два важни аспекта, които не чух във вашия отговор. Първо, насърчаването на предприемателството. А, второто, увеличаването на инвестициите в научно-развойната дейност. До сега ние разчитахме на открития метод – за координация. Това е доста слаб и неефективен метод за постигане на целите от Лисабонската програма. Как смятате да укрепите необходимите механизми? Това е важен въпрос, наистина. Както знаете, съветът вече започна да обсъжда бъдещето на Лисабонската стратегия или стратегията 2020 година. Тази работа ще бъде след това продължена от Испанското председателство. Важно е да знаем как в дългосрочен аспект можем да направим Европа по-конкурентоспособна, как да насърчаваме предприемачество, да предотвратим социал, социалната изолация, да гарантираме и това, че Европейския съюз е важен глобален фактор. Всичко това трябва да се включи в новата стратегия. И един от важните аспекти на тази стратегия е методът за управление. Смятам, че методът за открита координация е подходящ, но трябва да бъде подобрен. Също така трябва да привлечем органите за местно и регионално управление. Необходимо е управлението да се разглежда като нещо, за което носят отговорност и местните и регионални органи на управление. Наистина, в момента това все още е една от слабостите на стратегия. Благодаря ви, председателят. Благодаря. И има два допълнителни въпроса от господин Молцер и господин Руби. Господин Молцер. Аз фонда ЮГЕ планте Планираното от Европейския съюз микрофинансиране и инструмента за него всъщност не означава ново финансиране, а средствата ще дойдат от програмата Прогрес. Как в тази връзка трябва да се попречи новият е, инструмент да не бъде в е, тежест на вече приети програми за заетост и социални програми? Благодаря, господин Рубик. Госпожо председател, моят въпрос е следния. Дали няма смисъл навсякъде да се пречи за появата на безработица? Виждате ли а, е, някаква възможност а, е, за намаляване броя на безработните и укрепване на малките и средни предприятия? Съществуват ли възможности тук е, в трансграничен аспект да се въведат методи и най-добри практики, с които да се създадат повече нови фирми? Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Както казах, основна отговорност за създаване на работни места има държавите членки. Както казах в ми думи към госпожа Марк Харкин, има много препоръки, отправени от съвета, как да се работи за подобряване на гъвкавостта, да се използват различни системи за подкрепа, да се активизират хората, за да не се допусне изключване. Важно е да продължим тези срещи на високо ниво с социалните партньори, с държавите членки за обмен на най-добри практики, които се различават между отделните страни. Необходимо е да следим най-добрите практики, които могат да се прилагат. Става дума от една страна да се отправят препоръки от съвета, от друга страна държавите членки да поемат своята отговорност в зависимост от конкретните обстоятелства в техните страни. По въпросите, които поставихте, аз не разбрах точно какъв е въпроса. Аз не съм говорил за никакви макроорган, говорих за фонда за глобализацията. Искаме той да стане по-гъвкав, да има подкрепата, да отказва подкреп на държавите членки на фирми, които изпитват затруднения и се налага да освобождават работници от работа. Благодаря, госпожа министър. Сега преминаваме към следващия въпрос, който е от господин Чунтис и се отнася до преговори за участие на Турция в съвместни операции в рамките на Фронтекс. Голяма а, част от а, стратегията с, за иммиграцията е свързана с контрола по границите. Това е основен стълб да има интегриран контрол на границите както беше прието решение от съвета през 2009. Това изисква и сътрудничество с трети страни. Това е важна част от дейността на Фронтекс. В съответствие с регламента за Фронтекс, Фронтекс може да насърчава сътрудничество с държави членки и трети страни в рамките на европейската политика за външни действия, както и на базата на двустранни споразумения. Вече има такива примери. Мандата за преговори се предоставя от изпълнителния орган. Всички държави членки участват. Дискусиите между Фронтекс и турските власти по това сътрудничество се предвиждаха доста напред. Тези преговори не са приключили, за това съвета ни би могъл да коментира в подробности развитието на тези преговори. Благодаря господин Чунти за допълнителен въпрос. Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, от днешният ви отговор аз разбирам три неща. Първо, преговорите между Фронтекс и Турция вече са в напреднал стадий. Второ, тези преговори са известни на всички членове на Европейския съюз. Гърция също е информирана за това. И външните министри тук е постигнато споразумение сътрудничеството да протича във връзка с контрола на външните граници. Когато вие провеждате общи операции, в които Турция иска да участва, има предвид за контрол на външните граници, как може да се гарантира спазването на правата на човека, на мигрантите? И е, един още по-щекотлив въпрос, не само външните граници, но Турция а, действа по външните граници на Европейския съюз. Комисията може ли а, да приеме това? Благодаря. Благодаря ви. Това е много широк въпрос. Преговорите с Турция са започнали току-що. Комисар Баро и Шведския министр по миграцията господин Билстрон са посетили Турция само преди няколко седмици, за да започнат тези обсъждания. Първите обсъждания са плодотворни, но разбира се, те още не са финализирани и затова е много трудно да се даде твърд отговор, защото обсъжданията продължават. Разбира се, всички държави членки ще получават информация за хода на обсъжданията. Зачитането на основните права и европейските ценности винаги са поставени на дневен ред при нашите контакти с Турция. Искам още веднъж да кажа, че обсъжданията са тук, що започнали. Напредъкът е добър, но процесът не е финализиран. Но чрез управителен съвет на фронта всички държави членки ще имат участие. Получих искания за два допълнителни въпроса, но преди да продължим искам да ви напомня първо, че допълнителните въпроси не трябва да надвишават 30 секунди. До сега добре се справяхте, но се надявам, че ще продължите така. И също така, че се допускат само два допълнителни въпроса във връзка с един основен отговор. И така, господин Папа Николао, после господин Мелцер. Господин Папа Николао, заповядайте. Ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, η, συνεννόηση που κάνουμε με την Τουρκία Споразумението, което искаме да постигнем с Турция, предвижда решаване на въпросите свързани с миграцията и това в съдействие с Фронтекс. Ние в Гърция бяхме свидетели на това, че кораби на Фронтекс са били смущавани от турските власти и ние още нямаме задоволителен отговор на това. А, що се отнася до комуникациите, а, имате ли информация в тази връзка? Господин Мелцер. Със сигурност е добре да се работи в международен аспект, ако обаче това сътрудничество не се е, изкупува с е, финансови средства на Европейския съюз. С кои други държави се водят в момента преговори или са планирани такива и дали е, турската държава ще получи финансови стимули за участие в тези действия на Фронтекс? Благодаря, госпожо председател. Въпроса за корабите е поставен многократно по време на въпроса към съвета и ние сме подчертали през турските власти, представители на турското правителство, че доброто сътрудничество в региона е предварително условие за продължаване на дискусиите по тези въпроси. Ние сме поискали от турските власти да се въздържат от провокативни акции и аз неодавна говорих също на въпроси по а, тази тема. Както казах, а, не мога да ви кажа а, какво точно се случва. Продължават преговорите по обичайната процедура. Имаме преговори с Сенегал, Кабо Верде. Имаме малък напредък с Марокко, Египет и Британия. Процедурите вървят. Фронтекс има мандат за водене на преговорите. Имаме успешно сътрудничество и с други страни. С, имаме сътрудничество с Русия, Молдова, Украина и други, но по-малък напредък с други страни. Благодаря, госпожо министър. Преминаваме към следващия въпрос на господин Кели. Се отнася до преговорите в Копенхаген относно климата. Да, благодаря. Господин Кели, разбира се, ситуацията се променя в Копенхаген. Сега в момента, в който ние говорим, но ще ви кажа кои са най-последните новини. Двете основни неща там, това е смягчаването на въздействието на промяната в климата и финансирането. Ние искаме да постигнем споразумение в Копенхаген, което да ни позволи да не се позволи да се увеличи температурата на атмосферата на Земята с над 2 градуса. Ние се стремим към едно споразумение, което ще бъде задължително като политическо споразумение, но също така ще доведе до приемане на споразумение с задължителна правна сила, което ще влезе в сила през 2013 година. До 2020 година много от развитите страни се ангажираха с значително намаляване на емисиите, но все още тези намаления са недостатъчни. Затова Европейския съюз настоява развитите страни да бъдат по-амбициозни и да също така развиващите страни да предприемат мерки, които се подават на измерване. Също така важен аспект са преговорите с Бразилия и Южна Африка, които са поели сериозни ангажименти. Китай и Индия също са важни фактори в това отношение. Европейският съюз ще ги помоли да увеличат своите ангажименти. Също така е необходима рамка за адаптиране към промяната в климата, както и трансфер на технологии. Необходимо е също така да се изгражда капацитета и да се развиват технологии и също така да имат трансфер на технологии за развиващите се страни и помощ за укрепване на капацитета в тях. Това е предмет на продължаващите преговори. Позицията на Европейския съюз укрепва неговия авторитет. Ние се надяваме, че САЩ ще дадат необходимия политически тласък за ключовите проблеми, а именно намаляването на въздействието на промяната в климата и финансирането. Влизането в сила на 1 януари 2013 година на задължително за изпълнение споразумение трябва да бъде гарантирано. И ние бихме искали да бъде постигнат окончателен резултат за постигнато споразумение до 6 месеца след края на конференция в Копенхаген. Господин Кале. Благодаря. Благодаря за този кратък, точен и логичен отговор, не само на моя въпрос, но на всички въпроси, откакто съм тук. Вие наистина сте отлична в даването на отговори. Европейския съюз води дебата за промените в климата и най-добрият пример е, че днес в Копенхаген пристигнаха министър-председателят на Китай и президента на, на САЩ, нещо, което беше немислимо преди време. Благодаря, господин Кели, благодаря за любезните ви думи. Истинските политически преговори ще започнат утре. Министър-председателите, президентите пристигат от всички точки на света. Те могат да предадат динамика за една за поемането на амбициозен политически ангажимент ако това не се случи, трябва да продължим преговорите. Не трябва да се отказваме. Света очаква резултати от нас. Това е най-важният въпрос на нашето поколение. Не можем да се позволим да се провалим. Така че ние ще продължим преговорите, докато стигнем до споразумение. Благодаря, госпожо министър. Сега преминаваме към следващия въпрос, който е от господин Мичел и се отнася до финансиране за изменението на климата в развиващите се страни. Благодаря, госпожо председател. Продължаваме същата тема, както беше посочено от господин Мичел. Финансирането на развиващите се страни за противодействие на промяната в климата – за постигане на споразумение. Отново бих искала да припомня Европейски свет през октомври, който за решение за незабавни действия в сферата на финансирането, както и формулира мерки в средносрочен и в дългосрочен аспект. Само преди няколко дни Европейският съюз и държавите членки изразиха своята готовност да заделят две. 2,4 от милиарда всяка годишно до 2020 година, за да подпомогнат развиващите се страни в борба срещу промяната на климата. Смятам, че по този начин изпратихме едно много ясно и силно послание до нашите партньори и укрепихме авторитета на Европейския съюз. Освен това, съветът предвижда значително увеличаване на финансиране както от публичния, така и от частния сектор до 2020 година. Необходимо е да се увеличи капацитета ни да преодолеем предизвикателството. Освен това, през октомври Европейския съвет посочи, че общата стойност за развиващите страни може да достигне 100 милиарда евро годишно. Това също така ще бъде финансирано и от търговията с емисии което ще бъде един от механизмите за финансиране. Също така се предвижда и широк спектър от други източници за финансиране. Като цяло обществената подкрепа ще позволи да заделим допълнителни 22-25 милиарда евро. Всички държави членки трябва да допринеса за това и те ще го направят. Но всяка една страна, дори най-бедните, в съответствие с своите възможности, трябва да допринасят за финансирането на тези мерки. Ние вече знаем, че не трябва да се допуска увеличаване на температурата на земната атмосфера на с повече от 2 градуса, но за това е необходимо и надлежно финансиране. Благодаря ви. Господин Мичел. Аз искам да се присъединя към господин Кели и също да благодаря на министъра за начина по който водеше шведското председателство, което е отличен пример. Президента на САЩ преговаря с някои от лидерите на развиващия се свят, Европейския съюз, участвали в тези дискусии заедно с САЩ за да се постигне решение по основните въпроси. Можете ли да уверите парламента, че ще финансирането за развиващите се страни ще бъдат свежи а, пари, а те няма да бъдат а, взети от а, други а, програми за борба срещу а, глада и предназначение за развитието. Благодаря. Множество двустранни срещи бяха проведени през есента в подготовка на срещата на върха заедно с САЩ. Ние призоваваме за по-амбициозни ангажименти от тяхна страна. Има двустранни преговори, в някои случаи сме участвали, в други не. Ние се опитваме да оказваме натиск по различни канали. Проведохме 6 двустранни срещи с Китай, Индия, Русия, САЩ и други. И с тях е, обсъдихме като основна тема климатичните промени. промени. А, по финансирането става дума за съчетаване на стари и свежи а, е, пари. Някои страни правят а, е, комбинация от двете. Част от страните вземат средства от бюджета за развитието най-слабо развитите страни ще бъдат най-силно засегнати от климатичните промени. Затова е логично част от бюджета за развитие да бъде насочен за мерки, свързани с климата. В резултат от финансовата криза, за съжаление, много държавите членки намалиха бюджета, който предлагат за развитие, което е жалко, но това се дължи в голяма степен на економическата криза. Благодаря, госпожа министър. Сега преминаваме към следващия въпрос от господин Коса и се отнася за предложение за директива на съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лица без оглед на религиозна принадлежност, убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация. Госпожо министър. Благодаря ви, госпожо председател. Мерките за подобряване на достъпността са от жизнено важно значение от гледна точка на борбата срещу дискриминацията, както беше посочено и от автор на въпроса. По време на нашето председателство ние продължихме да проверяваме техническите аспекти на предлаганата директива за прилагане на принципа за равно третиране. Има четири основания за дискриминация, които не са обхванати в момента. Това са религиозната принадлежност или убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. През ноември одобрихме доклад за ситуацията, изготвен от председателството. Той съдържаше мерки и график за прилагане на програмата. Беше посочен като конкретен проблем и проблема за проектирането и производството на стоките – също така посочихме, че трябва да бъдат решени други въпроси, например финансовите последици от приемането на директива. За да постигне политическо съгласие, трябваше да приложим текст приемлив за всички държави членки. За съжаление, в момента преговорите и обсъжданията за датата на влизане в сила и за приложното поле продължават и очевидно ще отнемат сравнително дълго време. Благодаря ви, господин Посълт. Köszönöm szépen. Кьосъл, извинете. Благодаря ви. Благодаря, госпожо министър, за отговора ви. Предприяти са стъпки и те са обещаващи, но има 50 милиона души в Европейския съюз, които страдат от някаква форма на увреждане. Освен това, в Европейския съюз населението застарява, така че има проблеми не само за хората с увреждания, но за всички хора, които ще се нуждаят, за да могат да се предвижват от инвалидни колички, от рампи. Що се отнася до достъпа до услуги, Срок е, от 10 години беше поставен и е важно този срок да се спази, защото е в интерес на всички ни. Благодаря, госпожа министър, за отговор. Благодаря, госпожа председател. Аз съм напълно съгласна с уважаеми депутат е, за нуждата от подобна директива. Действително има милиони хора в Европейския съюз, е, които нямат достъп до обикновени неща в живота, което затру... ограничава свободата им и възможността да водят нормален живот. Аз дълбоко съжалявам за всичко това. Дискусиите в съвета отнемат много време. Това е ново предложение. Има доста практически и финансови последици. Необходимо е да се постигне единодушие между държавите членки да се получи и съгласието на Европейския парламент преди да бъде прията директивата. Ние имаме много работни групи, които преговарят в рамките на съвета. Постигнали сме напредък, но трябва да бъда пределно откровена и да кажа, че все още не сме стигнали до консенсус. Ние ще продължим до края на нашето председателство и аз съм доста оптимистично настроена, че шведското председателство след нас ще направи всичко, което е по силите му за намирането на решение. Благодаря, госпожо министър. Продължаваме с същата тема. въпрос от госпожа Блинкевичуте за защита на правата на лицата с увреждания. Благодаря ви, госпожо председател. Да, ние всички осъзнаваме с какви затруднения се сблъскват хората в резултат от економическата и финансова криза. Очевидно е, че трябва да защитим онези групи от хора, които са особено уязвими. И трябва да се борим срещу изолацията. Ние знаем, че хората са увреждани и други уязвими групи. Срещат огромни проблеми поради дискриминация но съветът подчерта значението на достъпа до трудовия пазар на хората с увреждания. Това беше направено в контекста на Лисабонската стратегия и в момента също така сме формулирали насоки за заетостта. Всички държави членки приеха резолюция, свързани, извинете, решение, свързано с, с защита на правата на лицата с увреждания. В заключението на съвета от 13 ноември 2009 година също се говори изрично за гарантиране на правата на лицата с увреждане и техния достъп до пазара на труда. Този достъп е предпоставка за дългосрочен растеж. Също така, Искам да припомня, че съветът и парламентът постигнаха съгласие, че през 2010 година ще се отбелязва годината за борба срещу бедността и социалната изолация. Това решение също така трябва да включи и образованието за всички и равния достъп до технологии, включително информационни и комуникационни технологии за всички хора, включително и хората с увреждания. Също така, един от нашите приоритети са семействата на хората с увреждания Що се отнася до директивата на съвета за равнопоставеност на всички хора, независимо от е, тяхната религиозна принадлежност, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Ние смятаме, че хората с увреждания наистина ще бъдат много подпомогнати, ако предложението на комисията бъде прието. В момента съветът все още работи с този текст, тъкат обсъждания. През ноември беше прият доклад за напредъка, но за съжаление все още не е постигнато общо съгласие. Не знаем какъв ще бъде резултатът от тези преговори, но ние искаме да имаме един добър текст. И както споменах, държавите членки трябва да съгласят с това споразумение, а държавите членки трябва също така да разгледат какви ще бъдат последиците за тях – финансовите последици за тях в резултат от приемането на тази директива. Благодаря ви, госпожо министър. Госпожа Блинка ви чуете за допълнителен въпрос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо министър Малстром. Аз също бих желала да благодаря на Швеция, защото по време на шведското председателство съвета на министрите се присъедини към Европейската конвенция за лицата с увреждания. Това е една стъпка във вярната посока. Ситуацията в държавите членки е доста разнообразна. Някои от лицата с увреждания не могат да използват услуги като жестомимичен превод, други нямат достъп до други услуги. Около 10% от гражданите на Европейския съюз имат форми на увреждания. Има директива за недопускане на дискриминация, но трябва да се наблегне върху правата на лицата с увреждания, което няма да допуска също да има каквато и да е дискриминация срещу лицата с, срещу тези хора. Министър Мастром, ние не подценяваме важността на тази директива и действително работихме усърдно, за да бъде приета, но не мога да променя факта, че е необходимо единодушие, а такова не е постигнато ние работим сме в посоката за постигането на компромиси. Има много заседания на работни групи, те работят непрекъснато, продължават да работят и ще го правят и до края на нашето председателство, но все още не е постигнато единодушие. Би било жалко да се разделя на части директивата Европейския парламент също насърчи да имаме една цялостна, всеобхватна директива срещу дискриминацията. Ако започнем да изключваме отделни елементи, ще а, бъде жалко. Затова нека да се опитаме да приемем цялата директива. Тя ще бъде изключително ценна в борбата а, срещу дискриминацията на лицата с увреждания, както и на всички хора от Европейския съюз. Нека отново да ви напомня, че допълнителните въпроси не могат да траят по-дълго 30 секунди. Има желащи да зададат допълнителни въпроси. Ще следвам реда, в който бяха заявени желанията за изказвания. Мога да разреша само два. Първо госпожа Клас и после госпожа Магинес. Госпожа Клас първо има думата. Госпожо председател, дискриминирането трябва да бъде спряно. Това е обществен проблем и всички ние сме приканени да решим а, този въпрос и да предотвратяваме всякаква дискриминация. Но няма ясни мащаби, с които се измерват подобни видове дискриминация. Ако, например, бъде отдадено жилище под найем и а, някой наемател а, се оплаче, че не му е било дадено и е дискриминиран, какво може да се направи тогава? Тази директива директива може ли да постави изисквания към държавите членки, които да транспонират тези изисквания в националното си законодателство? Европа трудно може да приеме подобен закон на европейско равнище. Благодаря, госпожа Магинес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на съвета. Бих искала да призная, че нашия, да посоча, че нашия колега господин Каша е бил председател на групата на Европейския парламент за защита на правата на лицата с увреждания и ние им пожелаваме успех. Ние сме много загрижени за това по какъв начин се извършва грижата за деца и за лица с увреждания в институциите. Ние сме за деинституционализацията, но това е един въпрос, по който трябва да сме много внимателни, както в Европейския съюз, така и извън него. Почитаеми депутати, винаги във времена на криза, винаги най-уязвимите страдат най-много. Децата, възрастните хора, хората с увреждания. И за това ние като отговорни политици трябва да сме наясно с това. И в заключенията на съвета и в препоръките държавите членки се насърчават да обърнат особено внимание на това, че на уязвимите групи страдат най-много. Така че съм съгласна с това. Към вашия въпрос преди да имаме една обща, всеобхватна директива, много е трудно да зададем стандарти и норми на европейско ниво, за да се борим срещу дискриминацията спрямо хора с увреждания. Трябва да имаме първо една всеобхватна директива. Аз осъзнавам какъв е мащаба на работата, която предстои и знам с какви затруднения се сблъскват хората с увреждания във всекидневния си живот и това им пречи да реализират своя потенциал. Но трябва първо да приемем една всеобхватна директива и също така следващата година, като година за борба срещу изолацията и бедността, ще ни позволи да проведем общи изяви, за да повишим информираността и осъзнаването на този проблем. Благодаря ви, госпожо министър. Аз съм убедена, че парламентът като цяло всички депутати ще съгласят с това, че ще поздравя председателството за успехите. И сега бързо въпрос 8 е бил оттеглен, както и въпрос 9. Въпрос 10 е неприемлив, защото той е бил предмет на отделен дебат днес. Следващия въпрос номер 11 от господин Палекис, но господин Палекис не е в залата така че отпада. Така че преминаваме към въпроса на господин Горакис за ужасяващите убийства на перуански фермери с цел извличане печалба. Заповядайте, госпожо министър. Благодаря, госпожо председател. Както знае добре, уважаеми депутат, уважаването към правата на човека е е една основна ценност на Европейския съюз. Съветът е наясно, че в отношенията с трети страни трябва да се набляга на спазването на правата на човека и върховенството на закона. Когато говорим за конкретните инциденти, на които се позовава господин Ангоракис, този въпрос не е известен на съвета. Има съобщения в печата, но отбелязваме, че последните съобщения подсочват, че първоначалният, първоначалният материал не е бил <clears throat> верен. Съвета не може да коментира съобщения в печата като такива, което означава, че шведското председателство не може да реагира или да прави спекулации по въпроса. Благодаря господин Ангураки за допълнителен въпрос. Благодаря, госпожо председател. Аз трябва да кажа, че изобщо не се задоволявам с този отговор на госпожа министъра. Става дума за ужасни престъпления, които просто нямат равни на себе си. Мисля, че Европейският съюз от една страна предоставя или по-скоро би трябвало да предоставя средства за проучване на този въпрос. Има отношения с Перу, има съответна информация, може да се отправят въпроси към правителството, за да предприеме мерки. Госпожо министър. Благодаря, госпожа председател. Ние получаваме различни съобщения от различни а, органи, както и от журналисти. Очевидно е, че няма данни, че подобни неща са се случили. Ако са се случвали, това действително би било ужасно. Това може би е блъв, затова съветът няма компетентност да реагира по въпроса. Благодаря, госпожа министър. Сега преминаваме към следващият въпрос на господин Чернецки се отнася до дискриминацията срещу полското малцинство в Литва. Госпожо министър, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Чернецки, съветът утвърждава човешките права така както е сформулирани в Харта за основните права. Съветът е и продължава да бъде ангажиран с, с изкореняване на всички видове дискриминационно поведение. Въпросът за защита на младсинствата също така е в центъра на вниманието на съвета. В момента се проучват въпросите, поставени от вас и те се от съвета на Европа. Директивата от 2003 година провъзгласява принципа за равно третиране на лицата, защитава лицата от дискриминация въз основа на етническа принадлежност. Директивата включва такива сфери като заетост, социална закрила, образование, достъп до публични услуги. Европейската комисия има задължение да наблюдава спазването на европейското законодателство от страна на държавите членки. И освен това на Европейския съвет през декември тази година беше посочено, че е необходимо да има допълнително предложение, свързано с изпълнение на Хакската конвенция. Благодаря ви, госпожо председател. Господин Чернецки. Е, бардо дзинкуе, пани министър, пани комисаж. Благодаря, госпожо министър. Благодаря ви за отговора и в частност за изясняването, че съветът се бори срещу всяка форма на дискриминация на националните младсинства, включително и на полското младсинство в Литва. Благодаря ви за предоставения отговор. Бяха посочени е, систематични мерки, като например е, във връзка с е, двоязичието и е, за премахване на административните пречки. Аз е, моля спешно съвета да прилага тези мерки. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз мога само да повторя принципите и ценностите, които винаги защитавал и утвърждал Европейския съюз и които, разбира се, ги защитава и съветът. Разбира се, също така, както споменах, и съветът на Европа проучва сигналите за тези нарушения. И ако има случаи на дискриминация, ако те са доказани, то задачата на комисията да е да гарантира това, че държавите членки изпълняват европейското законодателство. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви, госпожо министър. Виждам се, че господин Галахър е тук. Той ще замести господин Кроли за следващия въпрос, който е преследване на водиските монаси и монахини във Виетнам. Заповядайте, госпожо министър. Благодаря госпожо председател. Благодаря и за въпроса. Да, съветът знае каква е ситуацията с правата на човека в Виетнам. Много внимателно следим развитието на събитията в страната. Два пъти в годината съвета и комисията правят оценка на ситуацията в рамките на диалога по правата на човека с вьетнамските власти. Последната среща беше в Ханой на 11 декември бяха обсъдени въпроси като свобода на изразяването, реформата в сферата на правосъдието, свободата на вероисповеданията. Ситуацията на отделни затворници също беше обсъдена с представители на правителството. Европейският съюз отбелязва сериозните проблеми, които съществуват. Съветът и комисията също проведоха дискусия с представители от Плам. Има резолюция по въпроса. Беше проведена среща на високо ниво с представители на виетнамското правителство, в рамките на преговорите за а, споразумение за, а, с Виетнам, което трябва да се сключи следващата година. Говорихме за експроприиране на собственост на църквите, за репресирането а, на използващите блогове и интернет, а, както и ситуацията в а, село Плом. Ние настояваме вьетнамските власти да, изпазват, да спазват всички ангажименти, поети по международните конвенции по правата на човека, прияти от Виетнам. Ние отправяме силно послание. Искам да ви благодаря за този въпрос. Парламентът има да играе допълнителна роля сега при изключването на споразумението с Виетнам на 8, 9 и 10 декември имаше делегация. Много от хората, напуснали село План, бяха посетени, за да получим допълнителна информация за ситуацията. Европейския съюз очевидно ще продължи да следи много внимателно ситуацията. Благодаря ви. Бих искал да ви благодаря, госпожо Малстрън, за изключително изчерпателния отговор. От мое име и от името на господин Кроле искам да кажа, че ние сме много доволни от подхода на съвета и на комисията и ние ще продължим, разбира също да следим събитията. Благодаря ви, каза председателят. Продължаваме със следващия въпрос, който е от господин Галахар и който се отнесе до молбата на Исландия за членство в Европейския съюз. Заповядайте, госпожо министър. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала в началото да напомня заключенията на съвета от 10 декември. Съветът каза, че Исландия е страна с, с да продължителна история на силни демократични ценности. Страната е много тясно интегрирана в Европейския съюз на много нива. Тя е член на Шенгенското пространство и на Европейското економическо пространство. На 16 юли 2009 година, по време на шведското председателство, беше връчена молбата на Исландия. Аз лично всъщност приех тази молба. На срещата на 27 юли ние се съгласихме за това, че разширяването трябва да се базира върху заключение на свет 2006 година, а именно, че всяка държава ще бъде оценявана според конкретната ситуация в нея и нейните постижения. В момента очакваме Европейската комисия да формулира своята оценка. Разбира се, ще има проверка на съответствие с критериите от Копенхаген. В съответствие с заключеният на съвет от миналата година, въпросът ще бъде обсъден отново, когато комисията представи своето становище – и по този начин свет ще може да вземе решение за преговорите с Исландия през първите месеци на Испанското председателство. Благодаря ви, господин Галахар. Micro, uh, thank... Искам да благодаря на министъра за отговора като председател на делегацията за отношения с групата страни, включващи Исландия. Аз се радвам, че се постига напредък. Исландия отговори на многото въпроси в кратки срокове. Страните от Европейското економическо а, а, пространство Тя сега членува в това пространство и може да задълбочи интеграцията си с Европейския съюз, с бъдещо присъединяване към съюза. Разбира се, исландците трябва да вземат решението. Аз се надявам на следващото заседание на Европейския съвет да бъде предприето решение да се премине към следващата стъпка министър Малстром. Съгласно всички правила и процедури ще бъде разгледана и молбата на Исландия. Комисията трябва да излезе със становище. Вече са формирани екипите за преговори и сигурно ще процедират в къси срокове в бъдеще. И се надявам, че съветът ще приеме нови мерки в бъдеще. Благодаря. Трябваше да има въпрос на господин Дероса, така че този въпрос отпада. Преминаваме към въпроса на госпожа Магинес за биоразтворимите отпадъци. Так, fru Талман. Е, eh, ja, благодаря ви. Всеки ден генерираме огромни количества отпадъци в държавите членки. И разбира се, начина по който управляваме отпадъците има огромно значение за околната среда. В скорошния доклад на Комисията по света на изпълнението на законодателството, екологичното законодателство на Европейския съюз, се казва, че Твърде малко са държавите членки, които осигуряват необходимата инфраструктура за надлежно управление на отпадъците, което да отговаря на изискванията на директивата за дебата за отпадъци. Само четири страни отговарят на изискванията от 2006 година. През юни Съветът при заключение, в които се казва, че се съгласява с комисията, че е много важно количествените показатели за управление на биоразложимите отпадъци да бъдат постигнати. Също така ние трябва да разгледаме законодателството, за да може и чрез законодателство да намалим обема на генерираните отпадъци. Що се отнася до рециклирането на биоразложимите отпадъци, то е много важно за различни инсталации за производство и изгаряне на биогаз и за други инсталации. По-доброто управление на отпадъците те ще ни доведе до по-устойчиво управление на отпадъците, по-ефективна борба срещу промяната в климата и постигане на целевите показатели за управление на биоразложимите отпадъци. Председателят, благодаря ви за този отговор. Разбира се, ние всички поддържаме тази дейност. Ако ви видите сметището в мой избирателен район, ще видите, че ситуацията е ужасна. Дали бихте могли да ни кажете защо само 9 държави членки са постигнали необходимото ниво? Защото всички се съгласяват, с принципите всички знаят, че биогазът е много добра альтернатива на другите горива, но защо толкова малко държави са постигнали целите? Благодаря. Първо трябва да призная, че аз не съм специалист в тази сфера, но доколкото разбрах от изявлението на комисията, ако има необходимата инфраструктура, то тогава проблемът ще бъде решен. Обаче тази инфраструктура е изключително скъпоструваща, разбира се. Тя се рентира в дългосрочен аспект, но много държавите членки нямат необходимите средства, за да изградят такава инфраструктура. Председателят. И сега последният въпрос за тази вечер и последният въпрос по време на вашето председателство, господин Мартин успехът на шведското председателство в сферата на прозрачността. Тук мисля си, че наистина има какво да кажете. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря и за зададения въпрос. Както посочва уважаеми депутат, това е важен въпрос за Швеция като държава членка и като председател. Ние искаме да се подобри прозрачността в работата на Европейския съюз, да се подобри прозрачността в работа на съвета. Съветът и председателството предоставя чрез вебсайта си информация за срещи, за документи, за вебстриминг на три езика. През последните месеци Шведското председателство направи всичко, което е по силите му, за да подобри достъпа до документите. През септември, октомври и декември, ноември се проведоха редица обсъждания съгласно член 83 от правилника за дейността. Имаше 25 публични дебата в съвета ЕКОФИН. въпроса бяха представени като точки А. Броят на въпросите, които се разглеждат при публично обсъждане, варира. Новата комисия, несъмнено, ще подобри броят на предложенията, които ще се обсъждат в Европейския парламент. Лисабонския договор вече е в сила и сега всички заседания на съвета, отнасящи се до тези законодателни въпроси, ще бъдат публични. Ние се радваме на този факт, защото считаме, че това ще направи Европейския съюз по-достъпен и по-демократичен. ще се проведе среща с Международната група по прозрачността. Всъщност такава среща се проведе. На тази среща се обсъдиха много практически предложения за подобряване на достъпа до информация в европейските институции и този достъп да бъде много по-лесен. Благодаря, господин Ханс Питер Мартин, за допълнителен въпрос. Искам да ви благодаря най-сърдечно. Рядко тук е, има нещо, което може да се сравни с е, чувство на голяма затрогнатост и за това ви благодаря за този диалог. Госпожо министр, вие самата знаете, че Става дума за един а, е, бавен а, път, който се извървява с а, темпото на Охлюв и а, естествено можем като критични и пламенни проевропейци е, всъщност не можем да бъдем доволни от постигнатото. За мен е интересно какво ще ни, изоста... какво ще ни оставите като послание и какво ние бихме могли да подобрим. Мисля за работните групи към съвета. Аз всъщност не съм особено очарован от броя на точките в дневния ред и начина по който достигат документите. Но гледате ли в дългосрочна перспектива и установявате ли шанса ние да достигнем степента на прозрачност, каквато в Швеция съществува от десетилетия? Благодаря. Наистина това е много важен въпрос. Бих казала, че достъп до документите и прозрачността значително са се увеличили през последните 10 години. Това се дължи на регламент 1049, едно много добро постижение на европейското законодателство. Аз се гордея, че съм била една от онези, които са допринесли за приемането на този регламент независимо от подобрението през последните 10 години, или по-скоро благодарение на това, много хора, включително в европейските институции, разбраха, че прозрачността е нещо, което е много добро и че по този начин най-малкото се намаляват възможностите за грешки, както и за корупция. Всичките следващи председателства ние се надяваме, ще използват възможностите, заложени в регламента по най-добър начин. И комисията също така заяви, че ще формулира предложение възоснова на Лисабонския договор в сферата на прозрачността. Разбира се, предстоите първа много работа, но вече сме и извършили много работа. И наистина това е постоянна борба, както каза и почитаемият член на Европейския парламент. Председателят, благодаря ви. Въпросите, на които не е получен отговор, ще получат отговор в писмена форма, с изключение на въпрос 19. И накрая искам да ви благодаря, госпожо министър. Да ви благодаря, Сесилия, за вашето участие, за активната ви работа по време на шведското председателство. Ние с нетърпение очакваме вие да се върнете отново при нас и да ни станете колега. Времето за въпроси приключи. Следващото заседание започва утре, четвъртък 17 декември, от 9 часа. Дневният ред е публикуван в интернет и в дневния ред на цялата пленарна